Eh, ya en la última reunión hubo una presentación por parte de la Comisión de esta propuesta, que simplemente es una adecuación. Eh, Едно нагаждане към новите комитоложки правила, които вече са в сила. Това наистина е просто една адаптация. Давам думата на госпожа Розбак за да обясни гледната си точка. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, става дума за това да, да се намери нов текст, нова редакция, като добавихме а, новите неща, свързани с новите ни права. Това е всъщност първият регламент от вида си, отнасящ се до а, риболова в Средиземноморието, който се нагажда към новата система делегирани актове и актове за приложение. Имаме вече един а, документ. Въпроси, които са предложени от комисията. И аз мисля, че тъй като това като че ли не е много трудна материя. Всъщност има и трудни моменти. Най-напред имаме, създаваме един прецедент за адаптация и е много важно да намерим добре аргументирани решения, които гарантират правата на парламента по силата на договора. И както нашата обща политика в областта на риболова продължава да тече и да се развива, аз не знам дали в края на краищата не вършим двойна работа. Сега, излизайки с тези промени, или пък не, дали не трябва да изчакаме, докато общата политика по рибарство е малко или повече готова и поставена на масата, за да не отвояваме работата си, тъй като нещата могат да се променят и а, що се отнася до общата политика в рибарството. Но въпросът е тъй като нещата са тясно свързани помежду си, да избегнем извършенето на една и съща работа два пъти. Не знам дали трябва да се спирам повече на това, тъй като всеки може да си прочете за какво става дума. По принцип ще трябва да се запитаме дали това приложение анекс от предложението на комисията е прекомерно общо и, или пък а, думата, въвеждането на думата institutions. А, не знам какво ще кажат депутатите за такова едно, такава една възможност. Делегираните актовете, да видим дали комисията има право да взема решение и а, ние да не можем да връщаме тези решения. Значи, заслужава си да се огледа, защото в края на краищата може да попаднем накрая в а, а, ситуация, при която а, държавите повече няма да бъдат питани и а, да се получи положение, при което само комисията да направи предложение как ще се решава, вместо държавите членки по Средиземноморския бряг. За това а, ще съм доволна, ако проведем едно обсъждане по-късно на крайния вариант на нашето заседание през февруари. Тогава ще имаме окончателният доклад. Ако объркам, моля <laughs> да ме поправите. Никой не е поискал думата, но аз ще изразя собствената си позиция. Аз бих искала да запитам госпожа Розбак. Да, трябва да адаптираме а, този регламент към новата кимотоложка процедура, тъй като се старата е вече много а, устаряла. Тя вече бе преразгледана. Така че ние сме задължени да направим това нагаждане. Нямаме избор. Нямаме друг а, път напред. Трябва да го направим сега и възможно най-скоро. По това няма съмнение. А, казах и все още вярвам, че по принцип съм съгласна с предложението на комисията, именно предложенията, които засягат делегираните актове и описаните, изброените членове, с едно изключение, анексите, приложенията по минималният размер особено. А, да, общо казано анексите, да, но по-конкретно този, който се отнася за минимален размер на рибата. Защото Въпросът е много противоречив. Той си е от край време е такъв. А, и ние а, смятам, че това е нещо, а, което трябва да бъде взето с съвместно co-decision, съвместно решение, а не с делегирани актове. А, при това смятам, че нещата върват по една, в една и съща логика по отношение на комитоложката процедура, така както беше в старият регламент, но е малко адаптиран, тъй като вече имаме и новата комитоложка а, система. Но общо казано е приемливо. На първия ви въпрос, мисля, че трябва да го адаптираме сега. Да, второ, моята позиция е, че не съм съгласна с това делегираните актове, да се прилагат към онези към анексите. За другите изброените членове да, към тях да. Но що се отнася до анекса, който разписва минималният размер на рибата, мисля, че там делегираните актове трябва да бъдат заличени. Няма да се спираме на член по член, защото тук комитологията си остава същата – според мен трябва да приемем предложенията на комисията така, както са, с изключение на анексите. И ако желаете, можем да навлезем в по-големи подробности. Ако не, бих предложила да продължим нататък. Всички анекси без този за минималния размер. Някой друг? Комисията. Моля. Благодаря ви. Искам да благодаря на докладчика. Имахме много полезен обмен по темата. Това беше много интересно за комисията. Надявам се, че и за докладчика. Това ни даде възможност да обмислим в подробности някои технически въпроси, както сама казахте, госпожо председател. Тук става въпрос за важни е, теми, които засягат институционалните процедури, механизма за вземане на решения е, по отношение на Средиземноморския басейн, както и някои технически въпроси, които могат да, забудат, да е, породат различия. Затова сме предложили двете възможности съвместно вземане на решения и делегирани актове. Много важно е още сега да можем да се произнесем по предложението. Комисията удвои усилията си в сътрудничество с по-голямата част от средоземноморските държави членки, за да може е, споразумението да, да влезе в сила до 17-та година регламента, регламента, така че да може да се спазва от държавите членки. Редица разпоредби от предложението още от началото на 2012 година ще се прилагат в отрасъла и националните органи ще се позовават на тях – затова държавите членки, членки трябва доста бързо да се произнесат по отношение на механизмите, които ще се използват, механизмите за отговор на всяка заявка, която се подава по силата на регламента. Ще ни се доста бързо да имаме ясна представа и за становището на парламента и на съвета, за да можем ние в комисията да гарантираме пълна прозрачност на механизмите за вземане на решение. Това е за нас най-важното. Преди да навлизаме в конкретна, конкретен дебат член по член. Така че се присъединявам към това желание за бързо вземане на позиция за да може е, регламента да се, адаптира към нов... да се адаптираме към новата институционална рамка и да гарантираме прозрачност за всички заинтересовани страни, включително в частния сектор националните органи и да адаптираме механизма за взимане на решения към, една, е, към ситуацията в Средиземно море, което не винаги е проста. Сеньора ponente, ¿quiere Госпожо докладчик, искате ли да добавите нещо? Не. Ще припомня графика. Внасяне на проекта за доклад 28-29 февруари, гласуване в комисията на 21 март и в пленарна зала на 1 април. Благодаря на докладчика, госпожа Розбах. И с това приключваме точка 5 и преминаваме към шеста точка съобщение върху за външното измерение на общата политика в областта на рибарството. Госпожа Лъви, докладчик. Нос планте с пунктор да виста. Давам думата на докладчик. Thank you, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Да, предполагам, че сте проучели съобщението на Комисията по външното измерение на общата политика на Европейския съюз в областта на рибарството. Както знаете, Европейския съюз е сред малкото глобални играчи, и участници в риболова с а, по отношение на сключването на споразумения, партньорски споразумения и други с трети страни в областта на и с много организации в областта на рибното стопанство. И имаме най-големия пазар по отношение на потребление. Ние внасяме 24% от рибните продукти по тяхната номинална стойност. Т.е. близо една трета от а, а, рибните продукти идват в Европа. Това означава огромна отговорност на Европейския съюз а, за участие в устойчиво управление на международните запаси на риба. И ние смятаме, че този ангажимент трябва да се разшири и да не бъде само едно участие и поставяне на различни условия в двустранните споразумения. Някои от тези идеи вече са отразени в моя доклад, който гласувахме преди няколко месеца по ролята на Европейския съюз в борбата с пиратството. Мисля, че още много въпроси има на по които Европейския съюз трябва да участва като активен участник и едновременно с това да създадем една равнопоставеност за всички оператори, които действат извън водите на Европейския съюз, да се постави ударението върху внос от неустойчиви източници и също контрола на всички съдове, които а, участват а, включително частни инвестиции в трети страни. Също въпрос за едно полезно а, притежаване, за да не, нямаме скри, скрити собственици зад национални флагове. Са възможните маршрути на корабите и по-голяма взискателност по отношение на екологичната устойчивост. Операторите да участват в рамките на споразумението на равностойни начала. И тъй като китайски кораби и корейски кораби имат по-низки стандарти, не означава, че и европейските съдове трябва да снижат своите стандарти. Точно обратното трябва да бъде, особено що се отнася и до а, вноса на риби по различните двустранни споразумения. И така ние ще разработим тези идеи в един работен документ, който ще бъде внесен на 24-25 януари и се надявам, че тогава ще навлезем по-голяма дълбочина. Днес ще се спра на най-важните части, които са в съобщението на Комисията за външното измерение, именно бъдещето, бъдещето на партньорските споразумения, наречени споразумения, партньорски споразумения за устойчиво развитие и също а, проблема а, за укрепване на а, пазара ще започна с последният въпрос. Комисията подчертава двустранния диалог с всички свои партньори в глобален мащаб и подхода за екосистемата и управляване на ресурсите по един интегриран начин е изключително важен. И смятам, че Европейския съюз има огромна отговорност да бъде двигател на този процес и да създаде партньорства с ключови партньори, да намери общ подход е, по един отличен начин. Глобална архитектура в областта на управлението на рибното стопанство, дори в области, които са извън националното а, е, законодателство. Това е особено важно а, е, като отговорност на Европейския съюз. От друга страна, в това съобщение има нещо, кое, по което съм малко скептична. Искам да призова комисията да бъде много предпазлива, именно ключови действия за управление базирано на правата, като а, едно а, възможност за снижаване на капацитета в глобален мащаб. Тук трябва да проявим едно уважение към хората в третия свят, там където средствата са по-малки, за да не се стигне до някои опасни резултати. Така че това е нещо, по което аз особено имам резерви. Не съм доволна като част от споразуменията по отношение на общата пазарна организация на, а, трябва да се базираме на научни данни, а, участието и на двете страни по договори, укрепване на процеса за вземане на решение а, в областта на общата политика в рибното стопанство, да се подобри начина по който сме работили до сега, да се налагат санкции, обаче такива, които да отрезяват правилата, в които вече са утвърдени. Сега по отношение на бъдещето на тези партньорски споразумения, устойчиви, както те биват наричани, аз смятам, че са залегнали редица много ценни принципи в това съобщение на комисията, именно, че трябва да има научни одити преди да се а, договорят споразумения по редица рибни видове, по излишъка от запаси. И нещата да не останат само на книга. Трябва да имаме много надежни данни за всичко това. Ние също смятаме, че трябва да има прозра... клауза за систематична прозрачност, както за тези, които оперират в води на Европейския съюз, но и други регионално сътрудничество, отново базирано на научна основа, използване на средствата за финансиране на контролиращи съдове. И най-общо казано, прозрачността е един утвърден начин за борба с корупцията. Това е единственият начин, по който неправителствените организации, парламентаристите могат да контролират това, което става в Световния океан. Също и а, разделяне на таксите за достъп, което не значи, че лишаваме страната от секторен подход и това е оправдано, като се вземат предвид задълженията на Европейския съюз да има последователност в цялата си политика и спрямо развиващите се страни също да се плащат тези такси за достъп от собствениците на корабия, да не бъдат субсидирани от европейския данакоплатец. Приветствам включването и на клаузата за човешките права като важно условие за необходимостта да се спазват човешките права. Клаузата за ексклюзивност също трябва да бъде съхранена в, защото става дума за основни рег, за регламента и също смяна на флаговете на а, съдовете. Подкрепа за участниците, а, за редовна оценка, процес на редовна оценка по споразуменията и в а, тясно сътрудничество с Генерална дирекция развитие. Ако държавата партньор не постига своите цели, трябва да суспендираме тази част от споразумението, защото да имаме задължителни споразумения за устойчивост и управление на устойчиво рибно стопанство. И последно, да признаем а, така желанието на третите страни също да участват на равна нога. Да се създаде една една правна рамка за опериране на съдовете и да се насърчи устойчивия риболов в трети страни. Аз смятам, че ни трябват и, двата, и двете съставни части, ако искаме да понесем своята отговорност в Световния океан. По отношение на графика, проекто доклада ще се представи в края на януари, срок за изменение 5 март и гласуване 24 април. Приветствам, приканвам ви да коментирате и да зададете въпроси. Благодаря. Sí, gracias, presidenta. Благодаря, госпожо председател. Няма да се спирам на отделните елементи, които бяха изложени. И само няколко коментара по отношение на външното измерение, общата политика в областта на рибарството. Трябва а, добре да определим какво точно желаем да постигнем с общата политика в областта на риболова, която е един от основните стълбове на европейската политика, поне за Испания е, е риболова от огромно значение какво става? Миналата седмица имаше пети кръг от преговорите за подписване на споразумение с Мавритания. Беше подписано споразумение с Марокко и трябва да а, видим какво, а, какви са резултатите от тази политика на сключване на отделни споразумения. Трябва, знаем всички, че трябва да се намалят, да намали цената на тази политика, да се съкратят разходите. Без това обаче да сведе преговорите само до економическото им измерение, защото е изключително важно да не забравяме, че сключването на че тези споразумения играят и политическа роля и подписването на някои частни споразумения, които не, не залагат подобни критерии, крие риск, според мен, е очевиден. Очевиден риск за сигурността търсенето на нови възможности за риболов е една от основните е, линии на нашата политика, но винаги това трябва да гарантира устойчивата експлоатация на рибните ресурси. И също времено да насърчава развитието на местния риболов. съществуват редица технически условия, които гарантират доброто функциониране на европейския е, флот. Цитирах ви споразумението с Мавритания. в съобщението не е споменато, че е, трябва да се прилагат едни и същи правила към европейските е, флотове и е, е, флотовете на трети държави. Това е от съществено значение. Защото не, не трябва да забравяме защитата на околната среда. По този начин ние изнасяме нашата политика на опазване на околната среда и когато подписваме споразумения на европейско равнище, да постигаме по-големи резултати, отколкото при сключването на двустранни споразумения между отделните държави членки и до трети държави. Борбата с нерегламентиране, незаконния риболов също е, е друго важно измерение. Устойчивата експлоатация на рибните ресурси се споменава много често в съобщението. Но ние трябва да се погрижим тези мерки да действат ефективно. Друг важен елемент е разрешаването на риболов само в зони, които спазват всички критерии. Смятам, че Европейския съюз трябва да укрепи своята роля в борбата срещу пиратството. Благодаря на докладчика. Искам да ви съобща, че френската телевизионна програма Франс 3 ще заснеме заседанието в рамките на 10 минути. Просто да, за ваша информация. Господин Кадек има думата. Oui, merci, madame la présidente. Благодаря. Искам да благодаря на Изабела за този доклад по собствена инициатива и да почетая няколко много интересни елементи. По-прозрачното и по-добре контролираното използване на европейските помощи, развитието на научните знания, нещо изключително важно, създаването на механизми на оценка за ползите от споразумените за отдан държави членки и нещо, което беше подчертано, да се е, предотвратят злоупотребите с използване на флага на дадени държави. Това е много важен механизъм. Имам няколко въпроса към Изабела и към комисията. Предвижда ли комисията обвързване на търговската политика с политиката в областта на рибарството? Има, съществува голямо противоречие между е, предвиждането на дерогации към е, правилата за происход, е, примерно с Нова Гвинея и борбата срещу незаконния риболов в световен мащаб. Много често да да не може да бъде проверен. И както ще, комисията ще реши този проблем. Хубаво е да се е, е, ловува само риба, в която има излишък в запас запасите, но трябва за това да има научни данни и да се финансират научните изследвания. Така че въпросът ми е, предвижда ли комисията финансирането на подобни научни изследвания в кратък срок, за да не постави това под заплаха сключените вече споразумения? И още нещо, спомняте си, вота миналата седмица за споразумението с Марокко, продължаването му, знаете отлично, че и аз бях за споразумението за риболов с Марокко, но парламента го отхвърли. Споразумението се прилагаше временно в очакване на вода в парламента, в Европейския парламент и корабите, които ловуваха в марокански води, трябваше бързо да се изтеглят от зоната. ce е, vote remettit. Искам да попитам този вод компрометира ли дори и временното прилагане на споразумението с Марокко? Това прецедент ли е? И ще стане ли част от съдебната практика, едва ли не? Grazie <coughs> Presidente. Благодаря и аз искам да благодаря на колегата Лавин за доклада й. Аз също искам да споделя някои съображения, за да може в близките дни да се създаде един документ по тази тема. Една от темите, които искам да обсъдя е международната роля на Европа. Смятам, че за да може европейската политика да тежи на международната сцена и ако желаем да постигнем целите си, трябва да се заемем с една реална външна политика в областта на рибарството, аз съм правила и до, до сега коментари в тази посока. Не знам дали е, конвенцията за е, правото на риболов е, трябва да бъде основната е, ни референция, но трябва да помислим как да се прилага е, правото в е, областта на риболов. Друг аспект е стратегията, свързана с международната роля на Европейския съюз. и е по-специално борбата с незаконния риболов. Мисля, че е крайно време да бъде подписано правно обвързващо споразумение. И ако не успеем да го подпишем в световен мащаб, поне да го предложим. Не можем да продължаваме пасивно да наблюдаваме толерирането на незаконния риболов. Едно споразумение с Япония, Австралия – би трябвало да залегне като съществена част на работната ни програма. Нека да договорим едно споразумение, в което се опитаме да обхванем поне 80% от а, страните, които имат риболов. трябва да превърнем устойчивата експлоатация в една реална цел, защото в момента това е една изпразнена от съдържание дума. Никой не, не, не, не каза какво точно представлява устойчивия риболов. Защото това става въпрос за устойчиво развитие не само по отношение на околната среда, а спазването и на правата на всички а, рибари. Знаете ли колко наети на черно моряци има по риболовните кораби? Така че, е, когато говорим за устойчивост, трябва да мислим не само за околната среда и за условията на труд. Понятието устойчивост е, трябва да включва човешките права, правата на, на трудовите права на, на моряците, на рибарите. Съществуват различни мерки, които могат да гарантират създаването на условия за подписването на споразумения. Много обсъждахме споразумението с Марокко. Защо не признаем, че това е едно споразумение, което хем съществува, хем го няма, което може да бъде временно прекратено, съкратено като обхват или въобще прекратено. Не може всичко да е черно-бяло в политиката ни спрямо трети страни. Трябва да реагираме гъвкаво. До сега следваме една погрешна тенденция. Комисията договаря споразумението, парламента, който не е участвал в преговорите, казва в крайна сметка да или не. Нали ще се приеме това споразумение или не. И по този начин в много случаи споразумението увисва за 3 години, парламентът не може нищо да направи. Кордо Ако комисията се обърне към него, трябва да създадем някаква друга процедура, друг начин на работа. Един, едно споразумение в областта на риболова трябва да може да бъде проследено, трябва да съществува, да кажем, един комитет за оценка. който да се занимава с неговото прилагане, така че в хода на прилагането да могат да бъдат адаптирани някои елементи, за да могат да бъдат зачетени не само търговските, а и всички други интереси. Защо да не, бъд, да, да не въведем такъв елемент? Няма никаква оценка на прилагането на споразуменията в областта на риболов. Едва когато се случи нещо извънредно, споразумението се прекратява, както в случая с е, Гвинея Бисао преди година и половина или с Марокко. Знаете, че аз бях против прекратяването на това споразумение, защото то беше прекратено по причини от съвършено различен характер, нямаше нищо общо с риболов. Аз съм на мнение, че трябва да сме последователи, последователни в нашата политика. Внимание обаче. И това е дума, термин, на който трябва да придадем съдържание, като говорим за последователност в политиката. Политиката в, най... в различните области, която Европейския съюз води спрямо третия свят, която може да бъде наречена външна политика, съгласно Лисабонския договор, но като разбираме външна политика, това не обхваща и економическата политика, по-скоро дипломацията, дипломатическите отношения, чисто външната политика. А аз мятам, че към това понятие трябва да се прибавят и други елементи, които да включват и споразуменията в областта на риболова. Нека да гарантираме едно добро съчленяване на външната политика и всички тези условия, при които ние управляваме или ръководим а, прилагането на споразумение в областта на риболова. А, сега се опитах накратко да ви представя идеите си, но ще се опитам следващите седмици да разработя един документ, ще се свържа с докладчика. Имам огромен брой въпроси по редица аспекти, въпроси и към комисията. Например, незаконния риболов. И последен, последен коментар от по-общ характер – Опитваме се да засегнем различните аспекти, свързани с отделни отрасли, отделни сектори. Разполагаме с един основен документ, документ за външната политика. След това получаваме друг документ за друг вид политика и ние някакси а, доста разпокъсано придобиваме фрагментирана представа за нещата. И всъщност се нуждаем от една по-добра координация, защото иначе рискуваме да попаднем в едно абсолютно шизофренично състояние, раздвояване и разстрояване на личността по отношение на външна политика, другата, друг вид политика в неща, които са залегнали в основния регламент. Знаете, че се опитваме да задълбочим нещата в някои сектори, но трябва да има координация между тези аспекти. И именно когато ви говорих за външното измерение и външна политика, това също засяга основния регламент. Основния регламент също дава изходната база, от която изхождат другите текстове. Черто, ла волонта del Parlamento. Не знам мисля, че ако гарантираме такава координация, ще постигнем реално ефективно. Следващия оратор. Благодаря. Искам преди всичко да благодаря на Изабела. Много ясно стана, че е, много е мислила по доклада си. Важното, е, според мен, е много внимателно да обмислим е, това, с което ще се занимаваме в бъдеще. Когато прилагаме правила спрямо собствения си е, риболов и е, рибно стопанство, екологични стандарти, правила за наблюдение и така нататък. Всичко това трябва да дава основа, да бъде пример за политиките, които преследваме с е, държави извън Европейския съюз. Не бива, според мен, да прилагаме двойни стандарти. Това, което е важно за нас в Европа, това, което прилагаме тук, у дома, трябва да прилагаме и извън Европа. Мисля, че това трябва да бъде основата за по-нататъчни действия. В крайна сметка, така ще е, можем да е, сключваме добри споразумения. Толкова дълго е, разисквахме въпросите, свързани с Марокко и Мавритания. Това беше защото в крайна сметка не всичко беше регламентирано както трябва. Трябва това да се избягва в бъдеще. От е, екологична гледна точка е, споразумението е, трябва да бъде структурирано по този начин, както се прилагат правилата и тук. Имаше отправени много критики по отношение на правата на човека в рамките на дебатите за Марокко. Да, това са въпроси, които трябва да се разискват но и трябва да се уредят много сериозно от правна гледна точка. И това искам да попитам. Дали ще има правно задължителен характер или просто една декларация за нашите намерения? Бих искала нещата наистина да са особено надежни в правен план. Благодаря. Председателката, не виждам някой друг да иска да вземе думата, така че ще говоря сега аз. А, не, извинявам се, някой иска думата. Госпожа Гарсия ето. Благодаря. Извинявам се, госпожо председател. В последния момент реших да взема думата. Това ми решение бе породено сигурно това, което току-що каза колегата. Имам морално задължение да кажа, Нещо, което вече съм казвал, казвал и на предходни заседания. Споразумението за риболовни дейности с Марокко със сигурност е, не е нещо, по което се взе решение възоснова единствено на съдържанието на споразумението. Това е едно решение – което би могло, може да се каже, че може, има такова тълкуване, че може да има отрицателно, отрицателни последици за правата на човека, но а, ние не смятаме така. Смятаме, че а, това е едно устойчиво споразумение, както в економически, така в социален, така и в екологичен план. О, не, както бе казано, също играе а, роля. не трябва да поеме инициативата. Както каза колегата господин Милана. Когато гласуваме по даден въпрос, не бива да изглеждат нещата, следно гласуваме по нещо друго. Та да, трябва да залагаме е, всичките условия, изисквания за правата на човека, за околната среда, е, но трябва да подхождаме, трябва да подхождаме отговорно. И на е, споразумението с Марокко трябва да гледаме по същия начин. Естествено, всичко това трябва да има някакъв сериозен правен статут в международен план председателката. Сега бих искала, преди да дам думата на комисията, да спомена регионалните организации по а, риболова. Трябва много ясно да се каже, нещо, което не се разглежда в този документ. Пиратството. Мисля, че нашата комисия трябва по някакъв начин да спомене и пиратството. Това не е проблем само в Интийско е, Индийско море, това е нещо, с което сме се сблъсквали и е, на Сейшелите. И правителствата, трябва да бъдат приобщени в тези ни усилия. Това е от голямо значение за сектора. Друг въпрос, който ще задам е, е увеличаване на плащанията от една страна. Ако осигурим повече средства, сектора трябва да участва по-активно в съвместните усилия. Следващата тема. в действията, които описва комисията, имаме насърчаване, насърчаване на достъпа до регионални на регионални организации за риболов и морски дейности. Сега, тая дейност единствено е приложима за а, флота на общността ли или това е комисията, това е нещо, което комисията ще насърчава и ще прилага спрямо всички кораби. Ако може да поясните това. тогава, когато се правят плащания, те трябва да се основават на списъка на а, корабите, а не а, улова, защото иначе ще има случай на измама. Това е неизбежно. Сега, по двустранните споразумения, мисля, че възде... оценката на въздействието е доста показателна. Бих искала комисията да каже е, нещо повече. Вие говорите за това как е, собствениците на кораби ще плащат повече и така нататък. Но искам да знам как това точно ще се прилага на практика. Ако се запознаете с оценката на въздействието, става ясно. Например, в споразумението, споразуменията за рибата Тон има плащане а, е, на 100%. 100 евро на тон и се компенсират собствениците на кораби, както е положението в Сейшелите. Та това трябва да се анализира за всеки отделен случай по-отделно, за да се е, види какво е, каква е реалната стойност на всяко двустранно споразумение. Плащането на 100 евро а, на тон, мисля, че това предлага комисията собствениците на плавателни съдове ще трябва да ще се налага да избират онези споразумения, които, са, които представляват по-сериозен интерес за тях, което може да има отрицателно въздействие върху сътрудничество с трети страни. Може ли комисията да поясни доколко това повишаване на разходите ще се определя за всеки отделен случай по-отделно? И накрая комисията как ще оправдае споразумението с Мавритания, 20 милиона евро помощ за сътрудничество, а пък в Гвинея Бисал имаме 2 милиона. Съшелите също 2 милиона. Как ще оправдаете тези разлики в размера на финансиране? От какво проистичат лошо управление на финансовите преговори, може би? Как ще оправдаете? тия брутални е, елементи в някои споразумения за риболова, а в други, например Сейшелите, имаме само 2 милиона помощ за помощ. Как ще оправдаете тези разлики? Господин Тепипер, мисля, че вие ще говорите сега. Или вие си решете кой ще говори от името на комисията, но заповядайте. Okay, thank you, uh, Chair. Благодаря, госпожо председател. Много интересен дебат и ние си отбелязахме всички бележки, които правите. И смятам, че документа излага приоритетите в политиката. Разбира се, и има някои аспекти, които трябва да бъдат допълнени, но от вашите бележки разбирам и от вашите коментари, че под, в, в по-голямата си част потвърждавате и приемате а, предложеното. И се радвам да чуя това. Няколко въпроса бяха повдигнати. Твърде много, за да, да се спра тук на всеки от тях подробно. Беше споменат а, научният анализ и определянето на излишъка, как можем да допринесем за това. това ще е едно голямо усилие, което ще вградим в документи, когато се отнася до двустранни преговори и също и многостранни споразумения. Разбира се, ние подкрепяме тези две неща и отделяме голямо значение на работата на научните комисии а, на няколко от ораторите се спряхат на нелегалния и недеклариран улов, ННН. Мисля, че трябва тук да се заложат конкретни идеи в тази област и борбата с него. Ние го правим систематично на структурно ниво и също така а, сами поемаме инициатива за борба с ННН улова. Имаме наложени глоби за незаконен риболов и в двустранен контекст И по този начин е, е, виждате едно конкретно прилагане на разпоредбите. Е, представители на комисията посетиха съответните държави и изключиха споразумение за действия против незаконният и нерегламентиран улов. Намерението е да привлечем и други партньори. Основните за тях вече е ясно, че са поели ангажимент за борба с този е, улов. Споменахте също, че трябва да работим и по други клаузи, като устойчивостта, незаконните участници, клаузите за включване на човешките права, дискусии с нашите партньори, което отразява факта, че отдаваме голямо значение на тези аспекти. Това е един от въпросите, с който ще трябва да се справим, разбира се, и за да сключим такива споразумения. Аз разбирам, че трябва да действаме в посока на чудесни, много добре правила и тези правила да са валидни не само за нас, но и за всякакви други споразумения. И ние, разбира се, се стараем да го правим. Това е една област, в която, разбира се, се изисква договореност и съгласието и на двете страни. Е, такъв един процес понякога е доста труден и нашите бъдещи или потенциални партньори, в зависимост от случая, ни създават големи трудности, може би за нас, може би за тях. Например, колко риболовни права са продадени на други партньори извън Европейския съюз. От време на време виждаме, че е трудно да получим информация от партньорите. И въпроси за включване на клаузата за човешки права, нещо, което не подлежи на а, съмнение и ние се опитваме да им го кажем. Ние се опитваме стъпка по стъпка да обясним на хората, че а това е и в техен интерес включването на тези клаузи. Понякога се натъкваме на партньори, които казват, да, да, съгласни сме, че е в интерес на, под, на устойчивостта на а, рибните залежи, но а, има и такива, които а, казват, че понякога по-скоро финансовата страна и приходите са по-важни за обществото. Така че такъв е характера на дискусиите, а, които имаме и ние се опитваме да снижим натиска върху а, рибните залежи. Какво друго? Да. А, Споменах вече за а, незаконният и нерегламентиран а, улов, за регионалните организации за управление на а, рибното струпанство, борбата за а, укрепване на устойчивостта. Um, Какво друго? Пита ораторът. Достъпът Yeah, so... Uh, да. Клаузите, отнасящи се до достъп до ресурси на регионалните организации. Това е нещо, въпрос, който ние искаме да повдигнем като част от общия дебата целта ни не е това да се отнася само до операторите вътре в Европейския съюз. Това е един въпрос, който трябва да се повдигне като системен въпрос за тези организации. Защото достъпа до ресурси трябва най-общо казано да бъде на разположение на всички, трябва да има тарифи. И тук намерението е да се стимулира една обща дискусия в тези регионални организации за управление на рибното стопанство. А на следващото място достъпа на собствениците на съдове до двустранни споразумения. Бих казал, че това несъмнено ще се преценява на казус по казус така че ще, защото а, ще зависи от а, а, риболовното усилие, по-голямото води до по-голям улов а, и по-голям принос от самите собственици на кораби, така че трябва да се разгледа всеки случай по-отделно. И последният въпрос, който бе повдигнат техническото сътрудничество. Защо трябва да има разлика между отделните споразумения за партньорство. Тук трябва също да обърнем внимание на оценката на нуждите. Сколко действително, какви са нуждите на отделните страни. И също капацитета за поглъщане на количества. Т.е. какви и а, техническото сътрудничество, свързано с това, като се надявам цялата програма да бъде доизпипана, като се вземат предвид отделните елементи. Да има повече риболовни дейности, като един стимул за по-добри програми, по-всеобхватни програми, по-добро управление и помощ към нашите партньори да управляват запасите. Um, and, uh, and... Uh, и то не само в Европейския съюз. И казвайки това, ние бихме искали да се хвърли още един поглед върху секторното сътрудничество, то да бъде а, насочено по, в един по-разумни релси. Благодаря за вашето внимание. Сеньора Вин. Благодаря, госпожа, госпожа Лювен. Благодаря, колеги. Благодаря на комисията. Не съм сигурна доколко са доволни колегите от отговорите на комисията. Всъщност имаше много въпроси, на които те не отговориха, но аз това съм си го записала. Оценявам това, което каза колегата Андровен. Споменах те по-старите споразумения от преди. Това е нещо, с което трябва по-обстойно да се занимаем. Господин Кадек, вие говорихте за временните споразумения и тяхното прекратяване. Мисля, че сме съгласни а, по това, което казахте. Разочарованието от тези споразумения, след като се вземе решение по тях от съвета, и след като вече от няколко месеца са в действие, тогава да се вземат решения, трябва да видим ние какво мислим по този въпрос, ние Европейския парламент. Аз също не съм доволна от това а, положение. Господин Милана, вие зададохте много уместен въпрос за това какво означава устойчив, какво означава устойчиво споразумение за риболов. Естествено, че е, поне две неща можем да заложим е, в това понятие. От една страна имаме екологична устойчивост и от друга страна в общ план е, социална устойчивост. Споменахте стандартите на Световната организация по труда, Международната организация по труда, извинете, да, за рибари, които получават заетост, проистичаща от споразумение за сътрудничество, да, мисля, че това не е залегнало в сегашните споразумения. Говорим за стандартите на МОД в споразуменията и протоколите, но стандартите за рипари не са много ясно определени и от Международната организация по труда. Така че мисля, че трябва по-ясно определение. Ако ще прилагаме клауза за правата на човека спрямо трети страни и, прекрат... и прекратяваме действието на споразумение, е, да, мисля, че трябва е, всички е, кораби да са задължени да осигуряват добри работни условия. И това трябва да бъде условие за действия по споразумение за риболова с Европейския съюз. Благодаря на всички, че засегнахте темата за незаконния и нерегламентирания риболов. Знаете, че аз мисля, че това трябва да бъде приоритет за Европейския съюз в глобален план. Госпожа Фрага също подчерта ролята на регионалните организации за управление на риболова и това, че начина по който се подхожда към изпълнители, които отказват съдействие, не е задоволителен и това също е едно сериозно предизвикателство. Реформата, за, реформата на регионалните организации за управление на риболова. Тоест трябва да се подхожда инициативно към тези, които не отговарят на изискванията. Упоменаването на пиратите в текста. Да, това е един въпрос, който е особено тревожен и а, за да се избегне пиратството, мисля, че а, трябва да а, сме достатъчно убедени, че а, действаме справедливо и устойчиво в а, водите на развиващите се, развиващи се страни, така че да не пораждаме а, усещане за а, несправедливост в местните общности. Положението в Сомалия е особено трагично, но съм чувал по тия въпроси да говорят рибари и в западните части на Африка изобщо. Трябва много отговорно да действаме на международната сцена, за да се избегне това. Госпожа Родост, вие споменахте също правата на човека и това, че трябва да се осигури правно обързваща дефиниция. Ако не греша, има такова определение по споразумението за Котоно, от Котоно, но това трябва да се провери. Секторното подпомагане. Госпожа Фрага попита как могат да се оправдаят 20 те милиона, които са разпределени за Мавритания и много, много по-малко 2 милиона за Гвинея Бисал. Ако ще отделяме двете неща, трябва да се направи оценка на потребностите на отделните страни. И естествено, трябва да се анализира тази оценка. И така, много интересни коментари и въпроси бяха огласени и с удоволствие ще продължа да работя с докладчиците в сянка всички колеги и комисията и нататък по този въпрос. Председателката, благодаря, госпожо Льовин. Ще продължим да разискваме е, този въпрос и на следващите няколко заседания. През април трябва да се гласувам в комисия, но преди това трябва да продължим дебатите по този въпрос. Не сме ги изчерпили. Приключваме с тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата, която е обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури. Господин Стивенсън е докладчик. Мисля, че ще почнем с обмен на мнения. Първо вие ли искате да се изкажете или първо да дам думата на комисията? Thank you very much. Благодаря много, госпожо председател. Първото, което искам да кажа е, че оформих това предложение в два въпроса на този етап. В края на краищата, моят доклад ще бъде един нанис от изменения. И не се съмнявам, че очаквам много изменения от колегите също, тъй като това е много важен въпрос и един от законодателните доклади в реформата на общата политика по рибарство. На този етап, <clears throat> за да бъде всеобхватно за всички, и за вас, и за мен особено, аз се оформих дебата в 20 въпроса и сега ще се спра един по един на тези въпроси, като дам краткия отговор на всеки един от тях. И с интерес ще слушам вашите гледища. Първо, дали организациите на производителите трябва да играят важна роля в управлението на риболова и в регионалните системи. Да, Организациите на производителите трябва да играят по-значима роля в ежедневното управление Брюксел трябва да продължи, продължи да поставя целите и рамката, а държавите членки и регионалните е, власти трябва да а, е, отговарят за прилагането, но да работят е, в тясно сътрудничество с организациите на производителите. Брюксел трябва да предложи кошницата от опции, от които държавите членки да си подберат най-подходящите за тях производителските организации, след това да разпределят квотите, мерките, а, регионалните власти обаче да наложат техническите мерки. На второ място, как да избегнем свръхконцентрацията на ТФЦ или прехвърли, концесии за риболов, които се прехвърлят. Правните служби на парламента информираха нашата комисия с едно правно становище, че прехвърлянето на концесии за риболов между държави членки е законно по силата на договор, но един нон-пейпер стана ясно, от него стана ясно, че те трябва да бъдат стриктно ограничени. Но те могат да бъдат включени в, в, в в някаква форма а, и трябва да бъдат по-скоро доброволни, отколкото задължителни. Някои държави членки казаха, че са против 15 годишен срок за тези ТФЦ и че държавите членки да имат гъвкавост да, да възлагат права за един по-кратък период, да речем 8 години. На трето място, съгласни ли сте с предложенията на комисията за създаване на такива организации, междубраншови, транснационални и асоциации на организации на производители? Тук трябва да има повече яснота какво представляват те като економически активни организации. Например, в Ирландия имаме само три такива. В Холандия има само една единствена такава организация, в Великобритания те са 26, 10 от които са в Шотландия и някои от които имат само 7 кораба, които са членове. В Галиция са над 100 тези производителски организации. Но аз съм заключил, че 7 та, членство от 7 кораба просто не е жизне устойчиво. Трябва да се сливат, за да има една критична маса от членове, което да гарантира жизнеността на организацията. На четвърто място, може ли транснационални организации да бъдат създадени в областта на Северно море, Ирландско море, Балтийско и Средиземноморието? толкова много страни а, ловят риба в Ирландското море, че някои организации смятат, че това е идеалното място за създаване на транснационални организации на производителите. Така че всеки да извлича полза от общи правила, които са задължителни за всички. Но подчертава, че това не трябва да включва някакво а, сливане на ПЕОТа или на организации на производителите а по-скоро да има задължителни а, правила и, си, и да има една равнопоставеност. За, тъй като ние сме за свободен пазар, Европейския съюз не трябва да налага централни правила. Ключовият въпрос, който се повдига на много заседания, е нуждата от гъвкавост, която да даде на организацията на производителите възможност да са по-конкурентно способни. Пето, дали тези организации да играят роля при правен при а, управлението на забраната за връщане обратно или изхвърляне на риба. Голям процент от рибата, 23% е изчисленото и т.е. 1,7 милиона тона. Това е един ключов въпрос как да се елиминират тези а, изхвърления. Управление на общия допустим улов – но някои организации на производителите изтъкват, че има два вида устойчив риболов – економически и биологически. И те се оплакват, че комисията се опитва да постигне само една биологична устойчивост, без економическа устойчивост. Те казват, че трудно ще се постигне биологична устойчивост и аргумента им е, че всяк... правилата трябва да отразяват реалността. И преобладава едно общо чувство, че производителските организации не трябва те да управляват тази забряна за изхвърляне или връщане обратно. На шесто място, дали продуктите от риболова трябва да попаднат в категория, от тази категория трябва да бъдат раздадени на благотворителни организации. Да, предложението на комисията е, че ако не се раздадат, те ще трябва да бъдат изхвърлени. По този начин, ако решим така въпроса, той ще има катастрофално отражение върху пазарата. Най-добрият начин да се използва е тази риба е за рибно масло, за фураж за животните – защото това е един излишък. На седмо място, може ли модерната технология да се използва да се подобри проучването на пазара? Да, има мегдан за използване на а, този вид а, а, изследване на пазара посредством а, а, биомас системи, след при което производителните организации ще, а, при тях ще се вършва цялата информация за това какви количества риба могат и по кое време да се бъдат а, изкарани на суша. В Галиция, например, имахме такъв случай, при които шкиперите а, а, действаха онлайн, фактически с една а, нещо като банкомат, който е сложен а, а, тези банкомати са сложени на пристанището, те идентифицират кораба, знаят какъв а, текилаж се използва и когато вече знаят, че ще има сваляне на риба на брега, са информирани. И по този а, министърът на рибното стопанство ми показа цяла а, разпечатка на всички риболовни дейности, които се провеждат в момента в Галиция, което наистина показва една много всеобхватна система – и която е от полза за всички производителски организации. Как може пазарът на риба и продукти да бъде планиран и координиран? Що се отнася от, до координирането? Т.е. кога очакват пренасищане на пазара от някои видове, какво, кога очакват много силен спад на пазара. Това може да бъде предавано на самите рибари посредством техните производителски организации, за да планират а, а, така риболова си, че да получат най-добра полза. И по този начин да имат най-добри възможности да участват на пазара. Дали трябва да се използва един единствен пазарен механизъм в системата на вмешателство на пазара. Да, трябва да има един а, минимум на, цен, на размера, под който а, рибата трябва да бъде замрезявана. Някои смятат, че такъв един механизъм ще подрони пазара. Тук пак се иска по-голяма гъвкавост. Някои държави членки смятат, че такъв а, механизъм на минимални цени, поставяне на фиксирани цени е директно, пряко вмешателство в, на пазара. И те, техният довод е, че един добре функциониращ пазар не бива да, на него не бива да се поставят а, а, такива условия. Най-добрата система за съхранение е морето. Дали всичко това може да доведе до излишък или до планини от риба. Разбира се, моделът за съхранение, който е популярен в и най-много използван за пелагични видове в Южна Европа, които се замразяват и след това се използват било за стръв или за рибно масло. Но общото мнение, че пренасещане трябва да, пренасещането трябва да се избягва и да се отстранява, защото складовете са скъпи. Някои производителски организации казват, че гарантираните цени са един лош елемент на практиката – дали устойчивият риболов трябва да бъде възнаграден с екоетикет. Да, комисията трябва да създаде минимални правила за екоетикети и може би конкретни критерии с допълнителни економически елементи. А това ще е по-приемливо и за самия сектор и за обществеността какъв вид потребителска информация трябва да се включи на този етикет. Общото мнение е, че етикетите трябва да са ясни, разбираеми за потребителите. Датата на сваляне на сушата трябва да бъде задължителен. Датата обаче на улов е доброволно. Тук има общ консенсус и аз по-късно ще го обясна. Етикетите трябва да носят информация а, за зоната, е, и това да е разбираемо за потребителя и той трябва да знае кои са замразени, кои са размразени, особено, що се отнася и до прясната риба. Трябва да има ясна информация къде е уловен продукта. Как да гарантираме равнопоставеност между вътрешните продукти в носът. Да, общото установище е, че вносът трябва да отговаря на същите изисквания, както и местната продукция, като се включат и социално-економическите въпроси. Трябва да е посочена страната на происход, на откъде идва, откъде е изнесен. Т.е. не само къде е уловен, какви химикали, какви лекарства са използвани, всичко това трябва да се декларира в вноса. В допълнение се смята, че Европейския съюз трябва да има своя екоетикет за уловената риба в водите на Европейския съюз, за да се гарантира постигане на най-високи стандарти. И всичко това трябва да се отрази ще се отрази върху добрата, доброто качество, което ще бъде оценено и от потребителите. Държавите членки трябва ли да разширят правилата за междубраншовите организации на производителите, ако е необходимо да се разширяват правилата, например, за да покрият минимален размер – и дори организации, които не са членки на такава производителска организация, трябва да участват на равно ниво. Тези, които не са членове, трябва ли също да понасят част от разходите за принудително членство? Да, ако откажат, а, а, но, а, те не бива да бъдат принуждавани да се присъединяват към такива организации на производителите по пазарни стандарти. Съгласни ли сте, че организацията на производителите могат да създават стандарти, като минимални размери, консервни продукти, хигиена, незаконен риболов. Да, те трябва да имат отговорност за всички тези неща в общата рамка, създадена от Европейската комисия, но приложението трябва да бъде отговорност на самите производителски организации. А при някои като акули, трябва да се сложи минималният размер. И трябва да има механизъм за контрол. Някои, за някои видове трябва да има технически и научен съвет или консултация. Дали предложенията на комисията за, разпро... за разпространяване на информация а, за пазара са адекватни? Общ е консенсуса, че проучването на пазара трябва да се подобри, електронни системи трябва да се въведат в целия Европейски съюз за преработване на информация, за сваляне на суша и транспорт, защото това ще подобри пазара и социално-економическата среда на бранша. И се смята най-общо казано, че ни трябва електронна система, която да ни дава информация електронно, да речем за какъв е, зададен е, вид е, риба, какво количество е било уловено. Каква роля може да играят политиката в областта на рибарството в разширяването на рибното стопанство? Да, трябва да се разшири аква, отглеждането на аквакултурата, културата, като се има предвид намаляване на запасите от риби. и Предложението е, което е в момента в сила, се фокусира прекомерно върху някои аспекти, но избягва такива аспекти, като състоянието на рибното стопанство и не е адаптирано към специфичните условия на а, аквакултури в пресноводни аквакултури, за да бъдат отчетени и те. Има а, така една подкрепа на предложението за създаване на един консултативен съвет по аквакултура, особено а, активни участници са производителите на сьомга. Ли фонда на в размер 6,5 милиарда да се използва за подкрепя на организации на производителите. За сега няма достатъчна информация. И няма яснота по този въпрос. И накрая съгласни ли сте с предложението на комисията за това да се дават делегирани актове и актове за изпълнение? Трябва да има инструмент на организация на производителите да за да може да се приспособява към промените на пазара. Има нужда от гъвкавост и организациите трябва да разполагат с поне 3 години, за да се приспособят към а, промени, защото отеглянето на а, одобрение може да става днес за утре. Това са основните въпроси, според мен, а, на които трябва да дадем отговор в а, заключителния доклад, но Колегите могат да имат и други допълнителни въпроси и е, ще се радвам да ги чуя, както и да чуя отговори на тези въпроси, които сега е, очертах председателката. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на господин Стивенсън за работата му и за тези 20 въпроса с 20 отговора, които ни предложи. Много е хубаво човек да задава въпрос и едновременно да дава отговор. А, да, има интересни цели залегнали в предложението на комисията, устойчиво развитие. Мисля, че всички сме съгласни, че това е изключително важно. Подобряване на връзката и структурата на пазара укрепване на търговския потенциал на Европейския съюз по различни параметри, поощряване на добро, доброто управление и намаляване на административната тежест. В замяна това имам и някои въпроси. Първият се отнася до колективните фондове за финансиране на производствените, за, за, на плановете за производство и реализация. Какво точно размира комисията под това. Тези планове ще бъдат валидирани от държавите членки. Как ще се финансират обаче, искам да разбера. По отношение на механизма за, за даване начало на складирането, това е интересно. Това е единствения механизъм в момента за регулиране на пазара, който е залегнал и в предложението. Не нуждаем се от регулиране на пазара, включително пазара на продукти от риболов и аквакултура. Смятам, че механизма на складиране ще позволи на организациите на производителите да закупят продукти, когато цената падне под дадени стойности и после да ги реализират на по-висока цена. Това е всъщност регулирането на пазара. Нуждаем се от механизъм за регулиране, така се избягва унищожаването на тези продукти, нещо, което е изключително нежелателно. А, и, има и премия за а, унищожаване. И така се стабилизира пазара, но трябва да се знае, че не всички пристанища имат складове. <coughs> Е, en vivier, en cage, congélation. Ти спомена различните видове складиране в аквариуми, в акации, в, придълбоко замразяване. Трябва също така да видим, да внимаваме цената, от която се започва складиране, да не, да не е такава, че да поощрява хората да прочитат складиране, колкото пряка продажба, защото това ще, полу... ще постигне необратен ефект. Нуждаем се от а, а, ясно финансиране от фонда за риболов а, и това финансиране наистина да действа за дългосрочен план. По отношение на екоетикета, етикета Разбира се, че съм за въвеждането на европейския екологичен етикет, но има известно противоречие. Тук няма да се връщам на Папуазия Нова Гинея. Има противоречие между предложената обща организация на пазара и по-добрата информация за производителите и, са, и, и от друга страна усилията да се хармонизира общата политика какво ще запазим ли системата на дерогации на, за правилата за происход, както се прави с Папуазия Нова Гвинея, което е, води до непознаване на мястото на происход или на улов на, е, на рибата? Тук е, между двете е, цели има противоречие. При всяко положение ще се опитаме да допринесем до, за работата на Стрюан с средица предложения. Thank you very much, madam. Госпожа Льовин, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Струан за подробния работен документ. Завиждам ви за дължината на документа 14 страници. Много е впечатляващо. Много въпроси се съдържат и естествено аз не мога да коментирам по всеки от тях, така че ще се огранича само до няколко бележки. Общата цел на новата организация за общия пазар трябва да осигури по-добро заплащане на труда на рибарите, тогава, когато рибата се лови по по-устойчив начин. По такъв начин ще се насърчи допълнителната полза от техните продукти и укрепването на организациите, организациите на производителите е стъпка в правилната посока. Също така предлагат е, да се слеят отделни организации на производителите, така че те да а, имат по-силно влияние по отношение на определене на пазарните цени. Защото има твърде голямо разминаване между а, това, което получава рибаря и това, което заплаща а, потребителя в а, търговската верига. Та това е ролята на организациите на производителите и мисля, че това трябва да се насърчава и да се укрепва като инициатива. Споменавате, че при сегашната организация а, за общия пазар се съдържа а, глава за търговията, която вече отсъства. Това е въпрос към комисията. Комисията може ли да а, обясни защо вече няма такава глава? Много говорихте за изхвърлената риба. Първо имам въпрос към вас. Казвате, че има много заинтересовани страни, с които сте разговаряли. Искам да знам с колко сте разговаряли и какъв вид заинтересовани страни споменавате когато казвате, че са ви дали такива разнородни отговори. Аз лично много се притеснявам тогава, когато видя, че организациите на производителите искат да се добавят 23% към квотите, е, защото сега в момента се преценява, че изхвърлената риба възлиза на 23%. Това не е целта на забраната на изхвърлянето, да се продължи да се лови тая риба. Целта е да се насърчат, да се стимулират да се насърчат рибарите да оставят ненужната риба в водата. Аз не мисля, че е добра идея да се добавят 23% към квотите. Също не мисля, че е добре да се дават пари, за да се оползотворява прилова по някакъв начин, това, което видяхме в предложението. Мисля, че обаче се струва да се е подпомагане за управляване на случайно уловена риба, която трябва да бъде разтоварена. И такава, която не влиза в квотите. И също така много по-лесно ще се правят научни оценки за а, прилови, случайно ловената а, риба. Нека да ви напомня каква е норвежката система. Рибаря получава около 25% от пазарната стоеност на улова за усилията си и ако това е риба, която е продаваема, тя се продава на рибарски тържища и приходите от е, продажбата влизат отново в системата. Тъй, че е, контролът е, частично се финансира с тези средства от продажбата. Мисля, че това е една особено добра система, добре функционира в Норвегията. Въпросът ми към комисията е защо не предлагате тази система. За благотворителните дружества напълно съм съгласна с общото становище че раздаването на е, риба подрива пазара, мисля, че като цяло е, трябва да се избягва. Не бива да търсим други способи за оползотворяване на тази риба. Биогаз, раздаване на бедните, това са козметични дейности и трябва да се избягват. Строян споменахте проучването на пазара и как може да се наблюдава в реално време какво става. Мисля, че това е, е много интересно, защото разполагаме с е, технология, е, за да видим какво става навсякъде по моретата. Според мен това е много добър довод, който може да се ползва по отношение на проследимостта и етикетирането. Няма никаква причина да не разполагаме с информация за точното място на улова, вида риба, времето на улавяне и а, оборудването, което е ползвано за улавяне на тая риба. Мисля, че това е информация, която е нужна на производителите и те трябва да настояват на нея. Разполагаме с технологията за а, даване на такава информация и това е нещо, което съм обсъждала с някои държави членки. Те казват, това е допълнително изискване за наблюдение от страна на комисията. Едва ли ще се прилага, дори да се е, кодифицира в е, законодателство, но аз мисля, че е, заради забраната на изхвърлянето и други регламенти, вече ни трябва да осигурим а, такава а, проследимост. Тази информация ще се събира, защото тя да не се включи в етикета на верига Теско, например. Каква е рибата, кога е уловена, къде е уловена и от кого е уловена? Не, това не са допълнителни усилия. Може, може, може много лесно да се види на коя ферма, на кое, в кое стопанство е отгледано едно прасе с какво е хранено. И е, това е информация, която е полезна за потребителя и мисля, че трябва да настояваме на това. Е, за екомаркировката не сме особени поддръжници на идеята за европейски екоетикет или е, трябва да се включат минимални критерии за съдържанието на екомаркировката, но не мисля, че Европейския съюз трябва да създава свой собствен екоетикет. Европейския съюз трябва да прилага строги екологични стандарти за всички рибари, но етикетирането, екоетикетирането не е задача на Европейския съюз. Сега по 13 ти въпрос. Мисля, че това е въпроса, който обединява вашия и моя доклад Става въпрос за а, еднаквите условия, за равното поле а, за европейски продукти и внесени продукти, вносни продукти. Колегата Кадек спомена това в неговия доклад вече. Мисля, че това е въпрос от основно значение. Как да подходим към него? Можем ли да включим екологични и социални ам, изисквания спрямо вноса? Световната търговска организация ще се противопоставили, а, Генерална дирекция а, търговия ще се съгласили. Как да го постигнем? В крайна сметка, ако искаме да се държим по един а, отговорен начин, трябва да подходим и към вноса. И мисля, че тук е интересът на европейските рибари много от нас мислят за екологична е, устойчивост е, и мисля, че сме на едно становище е, в това отношение. Това е въпрос към комисията. Какъв отговор ще дадете на 13, ти въпрос? Благодаря. Господин Милана има думата. Благодаря. Благодаря на Струан. Наистина съм впечатлен от работата му. Накратко искам да се спра на три въпроса. Вярно е, че този документ трябва да гарантира на рибарите по-добри доходи. При все това обаче регламентът трябва да защити в най-добра степен интересите на потребителите – така че ние трябва да отговорим на един въпрос, който си задаваме от известно време. Предвид все по-ускъдното производство Европейския съюз на продукти от биологична аквакултура, нещо, което трябваше да бъде развито през последните години – сега сме свидетели на внос на продукти от риболов и аквакултура от други региони по отношение на които имаме все по-малко гаранции по отношение на происхода. А това изискване е съществено. И смятам, че тук всички аргументи са важни. Ще се спра на два аспекта. Първо, етикетирането и второ, продуктите от аквакултура, тъй като съм се занимавала отблизо с този въпрос, смятам, че е добре да се спра на някои аспекти. Първо, липсата на развитие в сектора на аквакултурата. Сектор е изключително важен за пазара на рибни продукти и за европейските потребители – развитието на устойчива аквакултура е свързано с едно изключително важно понятие, а именно планирането. Планирането на всички стопанства, които произвеждат продукти от аквакултура и упростяване на административната практика. Между другото, и в основния регламент и в този са предвидени елементи – или разпоредни, съгласно които морето е, е изключително важна част, важен елемент от европейската политика. Когато разработваме нашата политика в областта на рибарството, ние трябва да отчитаме всички аспекти рибните запаси, риболовните уреди, самите рибари, общия допустим улут. И всъщност единственото понятие, което не се спомена в цялата тази политика, е самото, самия термин море. Няма нито ред за морето като част от пространството. И когато говорим за аквакултура, твърдя, че е необходимо да се планират конкретни места, в които да се развива този тип производство, което да е съвместимо с останалите крайбрежни дейности. Да се включи това понятие, където морето да е също част от елементите. Е, есенциален, е, т.е. да се планират риболовните дейности и производството в областта на аквакултурата. Имам редица въпроси, например оценката на въздействието от, на, от политиката в стопанствата, където се развива аквакултурата. В момента не е достатъчно ясно определено. какво точно целим с развитието на аквакултурата. Има различни регламенти. До 2009 година Европейския съюз беше на, в последните редици по отношение на аквакултурата. Така че смятам, че трябва да уточним какво целим, в каква насока искаме да се развиваме. Така че европейското производство да е конкурентно способно и да може да се състезава с продуктите от останалия свят. Да не забравяме също друг аспект устойчивото развитие и биоаквакултурата. В аквакултура, в която да се прилагат практики и да се използват биологични ресурси. а политике. Така че пък повтарям планиране на развитието на пространството и подкрепа за политиката, която е, за развитие на аквакултурата. В документа, е, който обсъждаме, има едно изречение, което говори за незадължаващи или необвързващи е, стратегически насоки, свързани с приоритетите за развитието на аквакултурата. Насоки, които трябва да бъдат разработените първа не задължаващи насоки. Тоест, в областта на аквакултурата, бих казал, Европа продължава да се задоволява с да бъде един абсолютно дребен играч. И още нещо. Тук става въпрос за връщането на а, излишно ловена риба, изхвърлянето обратно в морето. или свалянето на суша. Този прилов може да се използва за изкълтването на рибно брашно, което да се използва в аквакултурата. Но трябва да бъдем предпазливи. Ако мъкнем подобна възможност, което да поощрява рибарите да запазят на борда на кораба целия допълнителен улов, Тоест всичката риба случайно хваната или, или надвишаваща ОДО, ако предвидим такава разпоредба с идеята, че този продукт може да влезе в промишлената верига, мисля, че се излагаме на сериозния риск да станем свидетели на неконтролиран улов, само и само тези е, допълнителни количества да се използват с индустриални цели. Така че трябва да сме изключително предпазливи. Не знам как са нещата в е, Норвегия, но трябва да се заемем с е, въпроса с прилова. Но много предпазливо за да не стане така, че да създадем правила, които на пръв поглед са в полза на отрасъла и на рибарите и в крайна сметка ще се окажат вредни. И още нещо за екоетикета, екомаркировката. Аз лично съм убеден, <coughs> че както и в други сектори, Имаме политика за мейдин, произведено в, произведено в Европа. Както знаете, не се казва произведено вече в Франция, Германия, а произведено в Европа. Yeah, Европейските продукти имат допълнителни предимства, защото са строго контролирани. И контролът е публичен Европейския е, е, съюз гарантира един строг контрол и точно това е един кос по отношение на конкурентоспособността. И при това положение френските стриди, италиански или гръцки риби са защитени от конкуренцията на съответните продукти, идващи от Китай и Чили, за които се знае твърде малко. Продукти, които постъпват, стигат до Европа по неконтролирани канали, съхранявани или пренасани при лоши санитарни условия. И затова съм за този екоетикет, въобще за европейския е, етикет А като това е свързано с изключително важния аспект информация на потребителя. За да може това да бъде в полза на конкурентоспособността. Господин Дейвис, благодаря, госпожо председател. По последния въпрос искам да кажа нещо. Еко маркировката Господин Стивенсън съвсем точно в доклада си повдига редица важни въпроси, интересни въпроси във връзка с тази тема. Казва, например, че редица организации на производителите казват защо да плащаме на частна фирма, която да потвърждава устойчивостта на техния риболов. Ами трябва да го правят, защото, защото потребителите го искат. Ако не го искаха потребителите, нямаше да има нужда. Споменава се и Великобритания в доклада, но всъщност мисля, че Германия използва а, повече от всяка друга страна такава сертификация. Най-голямата търговска верига прилага това. Испания е от друга страна, а там а, няма такава практика в супермаркерите. Нещата са много прости. Ако произвеждате нещо, правите това, което клиентът ви иска от вас. Това е бизнес. Струен Стивенсън в последния си коментар също казва, че е направено предложение да се осигури достатъчно гъвкавост в системата по отношение на вида етикети. Всичко, което може да доведе до а, повишаване на доходите на производителите и на търговците. За да се гарантира изпълнението на а, изискванията, трябва да се направят сериозни а, инвестиции. Това е нещо, което трябва да се а, е, види предварително. Вече съществуват много видове екомаркировка, в това число и тези е, за морските дейности. Преди 12 години в тая комисия е, е, се говореше за екоетикет. Той вече беше въведен, но нямаше никакъв особен напредък по този въпрос. Няма и сега, 12 години по-късно. Сега, ако се въведе задължителна маркировка, това ще означава, това ще, ще предполага пълна проследимост. Това е, не може обаче да се осигури. Не може във всеки един момент всяка една лодка да бъде е, проследена. Ако са толкова абсолютни изискванията, няма да има доверие в този е, етикет. като се анализират всичките съществуващи сега етикети, е, можем да излечем някакви е, ползи. Но това да въвеждаме един нов наш етикет, е, това, това, това просто ще, най-вероятно ще доведе до недоверие и критика. Господин Галагър. Първо, Искам да кажа, че съвсем бегло съм се запознал с а, документ, но поздравявам автора. Това е много важен работен документ. Трябва да се опитаме да отразим всичките ни мнения по този въпрос. Първо, искам да кажа, че организациите на производителите е, трябва и могат да играят важна роля в управлението на риболова. Смятам, че в някои страни обаче има твърде много организации на производителите и трябва да се намали техния брой. В страна малка, като Ирландия, имаме три, ще ги намалим на две. Това въжи и за много други страни, на север, на запад, северо-запад. В по-големите страни, като Испания, има 100 над 100. Мисля, че трябва да са по-малко. Трябва да има по една-две организации на регион. Това ще намали бюрокрацията, ще доведе до по-целенасочени действия и по-висока ефективност, крайна сметка. Смятам, че организациите определено могат да играят а, важна роля и по отношение на изхвърлената риба. Те трябва да участват в този процес по отношение на прехвърляемите концесии за риболов. Аз съм запознат с примери там от моята страна, но промишлеността може да бъде, отрасъла може чрез това да бъде заличен за само за няколко години. И в райони където риболова е от е, огромно значение, там, там отрасълът е особено уязвим. Малките риболовни кораби играят много важна роля. Единственото, което те могат да правят обаче е да, не, да се отдалечават на ограничено разстояние от собственото си пристанище и да се връщат пак на него, за разлика от големите, които могат да тръгнат от всяко пристанище, да отидат от всяка точка на Европа и да разтоварят на друго пристанище. Това не могат да правят а, а, дребните а, кораби и аз мисля, че прехвърляемите концесии трябва да бъдат доброволни, а не задължителни, за да не бъдат засегнати дребните участници. Не мисля, че е, трябва да се обсъжда изобщо вечно правния статут на рибата. Рибата е собственост на Европейския съюз. Държавите членки разполагат с годишни квоти, по което се взе решение миналата седмица. И ако държавите членки не се е, съобразяват с правилата и нормите, трябва да има последващи мерки. Но това е нещо, което ще разглеждаме друг път. По отношение на ролята на организациите на производителите на пазара. Огромна е ролята им. На 1 януари до година, представете си, всичките е, кораби напускат е, пристанищата си да ловят риба. И през първите през е, първите месеци се изпълват всичките квоти Добре, тая риба ще се разтовари, обаче тя не може после да се а, продаде. Та, именно а, така, трябва, именно тук трябва да влязат в организациите на производителите в разпределянето, раздробяването на квотите по отделни кораби във времето. В рамките на в първата седмица еди кои си кораби могат да излизат да ловят, следващата седмица други. Е, това трябва да бъде съобразено с търсенето на пазара. В противен случай ще се наводни пазара, ще паднат цените и така нататък. Затова мисля, че организациите на производителите могат да изиграят много важна роля. Трябва да се вземе предвид и вноса. Най-вече за бели риби. Херинга, потасо, скумрия, например, са видовете, по които трябва да се осигури и координация и на вноса. Та, а, проучването на пазара а, може би ще прокара пътя към а, такава организация на усилията и мисля, че организациите на а, производителите е, аз мисля, че регионалните организации за управление на е, риболова са е, изиграли важна роля, но мисля, че трябва да се укрепи техния правен статут. Трябва да имат по-разширени правомощия. И така, много е дълъг документа, не съм се запознал обстойно с него, но е, е много полезен и ще даде е, много е, добра основа за по-нататъчен доклад за организацията за общия пазар. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Стивенсън, за свършената работа. Също и за посещението ви в Испания. Бих искала да кажа нещо, което вече бе казано от някои колеги. В предложението за регламент, регламента за организацията за общия пазар, изобщо не се засяга взаимодействието с трети страни. Преди имаше е, глава за взаимодействие с трети страни, която, която се занимаваше с е, мита и тарифи, тази част вече не е в, док... не е в документа. Мислих, че това е в пресора на Генерална дирекция търговия. А имаме оценка на въздействието и препоръки за баланс между отделните сектори на подхода на Генерална дирекция търговия може да доведе до пълна либерализация и до отрицателни последици. Та бих искала комисията да поеме ангажимент, ако може, че е, сегашната система ще продължи да, функци... да функционира. Защото сега не знаем какво е положението. Ако няма да продължава да функционира, трябва да се свържем с Генерална дирекция е, търговия по това въпрос, защото това е най-важният въпрос в контекста на организацията на общия пазар, защото Европа внася много риба. И търговските норми за а, е, търговия с другите страни, трети страни е нещо от огромно значение, тъй че а, е, искам да попитам комисията дали знаят какво става по този въпрос. Ако не могат и сега да ни дадат отговор, ще поканим представителя на Генерална дирекция търговия по този въпрос. по отношение на организацията на производителите. Няма да говоря за високотехнологичните въпроси и изхвърлянето, защото това ще залегне в основния регламент. Но това, което можем да направим е да стимулираме секторни организации е а, трудно да се създава. Такива има само 4-5 в целия Европейски съюз. Мисля, че обаче сектора за рибата Тон успя да се събере на едно място, всичките производители, преработватели и така нататък. Мисля, че това е процес, който трябва да се подкрепи. Също подкрепям и транснационалните организации. Те също трябва да се насърчават. Колкото повече сектори, колкото повече страни се приобщават, толкова по-ефективна ще е работа. Работата нелепо е в един регион да има 100 организации на производителите. Трябва да насърчаваме транснационалните и междусекторните организации. По отношение на маркировката Като цяло предложението за организацията ми допада. Мисля, че е постигнат добър баланс. Мисля, че позицията на комисията е добра. Механизмите за намеса, подпомагането на съхраняването. Това, между другото, според оценката на въздействието е много положителна практика, тъй че съм съгласен с комисията. По отношение на етикетирането, мисля, че отбелязвам напредък с това предложение но има много фактори, които не са отразени. Въпросът за замразената и прясната риба, например. Представете си, нещо говоря за датите на улова. Да ви давам пример сега. Има кораб, който излиза в морето само за един ден и е същата датата на улова и на разтоварването. Не стоят по същия начин нещата, ако кораба е, е в морето 6-7 месеца. Е, така че е, трябва да се прави е, разлика между прясна и замразена риба, а не е, да се съсредоточаваме на датата на разтоварване, например, защото най-важното нещо е безопасността на храните. а не датата сама по себе си. Ако датата на годността е след 8 месеца, добре. Това се знае. Но а, а, такъв вид информация може да а, има отрицателно въздействие върху замразените продукти. Други въпроси бяха зададени също връзка с маркировката, мисля, че тя търпи подобрение. Е, трябва да е, обмислим по-внимателно е, предложенията, които идват от самия сектор обаче. За екомаркировката съм съгласна с оценката на въздействието, където се казва, че са проведени консултации с заинтересовани страни, и те настояват администрациите да се участват по-активно, да осигурят а, прозрачност. И аз съм напълно съгласен с това. Проблемът обаче с екомаркировката е, че има няколко отделни частни етикета, много от които са доста проблемни. Тъй, сте се, тъй, че се предизвиква много объркване. Сериозно объркване у потребителите а това не бива да го допускаме. Много отдавна се е, е, правят опити за въвеждане на еко маркировка и комисаря Фишлер свърши е, доста работа по този въпрос. По е, въпроса за екомаркировката всъщност. Е, той не успя да въведе е, общо етикет, поради това, че много сериозен е бил натиск, натиска от частните системи за маркировка. Но може би е възможно, постижимо е да се въведе общо европейски е, етикет, който да дава гаранции за потребителите. Като в момента доста хаотично са сложени нещата с тия частни етикети. По отношение на етикетирането, не е лошо да се е, включи и един елемент, който да оказва, че става въпрос за вносни продукти от а, за да не се, да се гарантира, че продуктите не са от незаконен, нерегистриран риболов 3N. Това ще позволи да се проследява да има проследаемост за продуктите за потребителите. Господин Рамбо от комисията за заключителни отговори. Патрон на Мана Маринеро. И нука ме хордич. Не, всъщност, да, искам, поискам и думата, господин Рамбо. да си разделим работата всъщност. Благодаря за коментарите и отличната информация, която е, съдържа в доклада на господин Стивенсън. И слушахме много риторични въпроси, много коментари, някои фактически, фактологични въпроси, свързани с политиката. Преди да дам думата на колегата ми, искам да се спра на въпроса за търговските аспекти на този регламент. Всъщност ние работим по един регламент, който изолира търговските аспекти, защото по този начин се смята, че е по-добра правната конструкция. Това е един законодателен акт, който ще гарантира наличието и достъпа на производителите до стока, която да е в добро състояние в техническа гледна точка, са предвидени е, разпоредби за суспендиране. Това е нещо, което Общо ще работят две генерални дирекции, включително и по въпросите на облаган, данъчното облагане по равнопоставеността в търговията. Това е едно, един законодателен акт, който се споменава в съобщението за външното измерение. Аз, Кристиан Ван... Ще дам думата си на Кристиан Ван Бор да отговори на фактологичните въпроси. Bon, je vais peut-être euh, ще се опитам да отговоря на всички въпроси, тръгвайки от структурата на отличния документ, изготвен от господин Стивенсън. В началото за ролята на организацията на производителите. Вие всички подчертахте, че предложението обхваща всички възможни варианти – Така ще се създаде една нова динамика и организациите на производителите ще бъдат всъщност реалните а, действащи лица, прилагащи политиката на, в областта на рибарството. Да дадат един въпрос, трябва ли те да а, играят роли по отношение на концесиите? Принципът, който прилагаме, а именно Съединението прави силата, но не винаги е така. Защото обединяването на правата на риболов в една професионална организация в случая на производителите, както и колективното управление на тези права, би трябвало по принцип да улесни. Или най-малкото да укрепи тази организация и всеки отделен производител. Вие дадахте доста точни цифри за разпределянето на организациите на производителите. Има 240. В някои страни тези организации са обхванали над 80% от разтоварването на сушата. Те не са равномерно разпределени. На територията си, това е по исторически причини, а именно защото до сега организацията на производителите нямаха достатъчно решаваща роля и стимули да се развиват. Смятаме, че сега, ако се реформира това състояние и ако се преосмисли тяхната мисия, им се предоставя допълнителни средства, те ще могат да играят ролята, която до сега не играеха и, вероятно, ще се развият и там, в някои държави членки, където все още не съществуват. Освен това, тук отговарям и на господин Стивас и на други изказали се, комисията избягна нарочно да споменава преструктуриране или сливане. Защото тези решения се взимат от самите организации на производителите, съгласието на държавата членка. и то това решение се взима на национално равнище. Всъщност, освен това, целта е да се даде вдъхне нов живот и на асоциациите, на организации на производителите, така че те да могат по колективен начин да приемат редица мерки. Предвижда се и специален инструмент за гъвкавост. Друг въпрос, който е зададен, а, а, беше за а, полетата, в които те могат да играят роля. Смятам, че те имат двойна роля. те отговарят за а, реализацията, пазарната реализация на продуктите, но това, а, а, освен всичко друго, една нова мисия ще бъде планирането на а, риболовните дейности. И постеп... за постепенно елиминиране на изхвърлянията на риба и основната им мисия ще бъде да гарантират а, пълно реализиране, пазарно реализиране на улова. Надяваме се скоро да решим този проблем. По отношение на организациите на организации на производителите. Всичко става на доброволен принцип, няма нищо задължително. Qui existe déjà et е, Такива асоциации вече съществуват. Разде, раздаването на прилова на благотворителни организации, такова, такава практика съществува. Тоест, при нужда организациите на производителите могат да разрешат подобно е, използване на продуктите от риболов. Освен това, вие споменавате модернизацията в е, е, търговията с рибни продукти. е елижибла. Компютеризация и така нататък. Вече има средства, които се ползват и които са залегнали в е, предложението и които се финансират от фонда за риболов. Организациите на производителите всъщност ще са основните е, двигатели, канали за въвеждане на тези нови средства. По отношение на прилова, на унищожаването на риба, премия за унищожаването. Знаете как функционира механизма. Той може да бъде разбран, ако бъде разчетен или обяснен в рамките на общата организация на пазара. Механизма за разреш... който, цената, от която се разрешава складиране и така нататък, трябва да се е, интерпретират в рамките на общата организация. По отношение на екоетикета, доста време нямаше желание да се върви в тази посока. Както установих, има различни позиции по целия спектър за и против системата. Беше в предложението направено на усилие по, глобално по отношение на етикетирането. Трите цели на комисията може би трябва да бъдат повторени. Първата цел е информация за потребителя и улесняване на избора. À leur disposition. Le deuxième élément, c'est de permettre... Втората цел разграничаване, диференциация на продуктите, примерно датата на улова е много важен елемент. Дори се получава положителна дискриминация, например по пресните продукти от аквакултура, които имат предимството тези, които идват от друга, другия край на планетата, които са били дълбоко замразени, които ако изглеждат пресни, са просто били вторично размразени. Un autre élément de différence de discrimination positive, c'est... Друг важен елемент. Всички тук знаете. Това е дребния риболов, за риболов. И етикет, който означава датата на ще фаворизира, ще благоприятства много този вид риболов. Има голяма разлика от продукт, който е престоял 24 часа на бода на кораба и друг, който е стоял 15 дни. В такъв случай е, облагоприясваме дадена категория рибари, това може да бъде в общърт на други, но е важно. И още един елемент. Препоръчваме и индикации за консервите. Защото в последно време имаше проблеми. Ако се споменава зоната, в която са уловени е, рибите или ръкообразните, позволяваме на потребителя си даде сметка откъде идва продукта, малкото суровината за консервата. А, условията за равнопоставеност. Няма какво да добавя. Ние, вие мисля, че всичко казахте. Искам да благодаря за подкрепата за подобряването на економическото наблюдение, економическото разузнаване. Ще бъде създадена обсерватория, проектът е вход и се надявам, че през 2012 година ще можем да ви представим първите резултати, получени от тази обсерватория. По отношение на продуктите от аквакултура, господин Милана, за първи път а, беше, а, бяха разграничени а, а, рибарите от а, хората, които се занимават с аквакултура. Тоест, тук направихме една крачка напред. И благодаря на господин Кадек за подкрепата, която заяви. Искам само да добавя нещо по отношение на цените, които позволява да се премине към складиране и премията за поощряване на складирането. Новен инструмент Както и за новите финансови инструменти. Общо казано, оказаните суми 45 милиона евро за първите 5 години в полза на складирането съответстват на сегашната ситуация и те ще намаляват. Тоест няма риск в някакъв бум на обществените разходи. От друга страна има и редица условия, които се поставят, тавани, които са оказани в регламента – които задават ограниченията, рамката, която не може да бъде надвишена. Така че искам да ви уверя, че няма да има а, бум в обществените разходи или още по-лошо, натрупване, както казахте, планини от риба или задръстване на хладилниците от замразени риби и дори да, там, където няма инфраструктура, мисля, че няма да възникнат проблеми. И тук искам само да добавя, защото мисля това ми е фикс идея, премията за складиране е предвидена дегресивно намаляващо, защото успоредно с това ще се въведе един инструмент за планиране, който би трябвало, чиято крайна цел е да сведе до нула именно това складиране т.е. така да се организира риболовната дейност, че тя да е, отговаря на търсенето на пазара на рибни продукти. Euh, euh, Още нещо свързано с въпроса на госпожа Фрага. Вносен продукт, към който не е придружен от сертификат, не влиза на територията. Няма нужда да се слага на етикети. Или става въпрос за злоупотреба. Тоест, всеки продукт, който влиза официално на територията на Европейския съюз, е придружен от съответния сертификат. Тоест, всичко, което се пуска в продажба, е легално. Затова не предвиждаме това да се включва в информацията на етикета. Bon. Je crois, madame madame la Présidente, je crois avoir répondu à peu près. Мисля, че с това отговорих. Мисля почти на всички въпроси. Искам само да ви попитам как стоят нещата с правното основание. Защото генерална дирекция търговия отговаря за обмена с трети страни. А, баз... Да, да, член 31. Митници. Eh, eh, Господин Стивенсън. Благодаря много. Благодаря за всички изказвания. Записвах си старателно всичко казано. Казах ми госпожо Лавенда, че има ме, ами, допълнителни кредити за превод. Първо ми бе казало, но че трябва да а, скъся наполовина дължината на доклада си, но после ни бяха отпуснати средства за превод, така че ще мога да съм в състояние да разпространя пълния доклад. въпреки че имаме криза, кредитна криза. Конкретните въпроси от вас към мен. Вие чухте от Кармен още в самото начало, кога, че трябва да отида в Галиция, тъй като половината от всички производителски кооперации в Европа се намират в Испания. 240 в областта на риболова и аквакултурите. Около 110 са само в Галиция. В допълнение към това разговарях с министри, с, освен това, един въркшоп на докладчиците в Сянка бе организиран на който очакваха, участваха експерти, економисти от, от университета в Брест, например. Срещнах се с хора от Испания, Ирландия, Великобритания, Шотландия, с рибари, с хора, които работят в преработвателната и консервната промишленост. Посетих пазари включително електронни пазари, по-големи пазари, където като че ли не им се ще да използват електронно, електроника. Разговарях с представители на неправителствени организации, държавни служители, цяла серия от срещи ми предстоят и посещения. В края на януари ще посета Холандия, за да се срещна с рибари полски рибари ще се срещнат с мен на даден етап, но разбира се, времето е ограничено. Не мога да посетя всички риболовни държави в Европейския съюз, но съм отворен към всеки, който желая да дойде, да се срещне и разговаря с мен. И от днешното заседание ще прегледам отново а, работния документ и вероятно през януари ще заедно с докладчите Сянка ще видим как да продължим. А, а всъщност той доклад а, а, се врезва отлично и като че ли е допълнение с а, доклада ви а, относно външното измерение. Така че и координацията между нас ще бъде много важна. Още веднъж благодаря за коментарите на всички вас. Благодаря, господин Стивенсън. Благодаря и на комисията. С това приключваме точка 7 на дневния ред. Този въпрос ще продължи да бъде обсъждан. За днес нямаме друго на дневния ред, така че ще обявя заседанието за а, приключено. Искам само да ви кажа, че в 6.30 има коктейл, коледен, всички сте поканени, включително и преводачите, казва председателя, ще присъства и комисаря. Председателя благодари на преводачите. 18.30 в ресторанта за евродепутати. Благодаря на всички. Утре в 9 продължаваме с семинар-workshop. Благодаря.